следваща точка в дневния ред. Доклада Марко Сервер прилагане на директивата за почтенските услуги. Заповядайте, господин докладчик. Благодаря, господин председател. Сеньор, обаче по това време на денонощието вече е все едно как ще се обърна към вас. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, почтенските услуги в Европа дават е, важен принос към е, е, сплотяването на Европейския съюз през 2007 година беше е, разгледана тук е, третата директива за пащенските услуги и наистина е, голямата задача беше да е, можем да постигнем економическо и териториално сближаване. Тогава имаше пащенски услуги, които се развиваха в добра посока, имахме трансгранична конкуренция, също така имаше и нови доставчици на услуги, които се появиха на пазара появиха се и нови услуги, разшири се предлагането и всичко вървеше в чудесна посока. Естествено, поради цифровизацията, комуникацията през 21 век е, вече търпи много големи промени. Не бива да забравяме това. Трябва да установим също, че почтенските услуги, които съществуваха преди 10 години и бяха представени много активно на европейския пазар, сега вече намаляват в всички държави. Това е нещо, което не искахме да постигнем. Ние искахме повече конкуренция на европейско равнище. Позволете ми да цитирам Уилтер, пощата е отеха е, е, за живота, защото тя е, превръща отсъстващите в присъстващи. Едва ли има по-добра реклама на пощата и на писмата от тази, която прави Волтер който току-що цитирах. От 90-те години ние се оговорихме, спомням си колегата Бран Симпсън, който беше първия докладчик по директивата за почтите от 1997 година. Всъщност ние дефинирахме една универсална услуга, защото за нас беше важно не само хората в гъстонаселените райони да получават добри почтенски услуги, но и в по-отдалечените райони, в планините, по островите, в периферните територии, наистина и там да се предлагат качествени почтенски услуги. Сега обаче установяваме 10 години по-късно, че е, това не е така във всички държави членки и с изненада установявам, че има една държава членка, която за 25% от населението, това между другото е голяма държава членка, та, те е, твърдят, че не е необходимо всеки ден да се доставя почтата. И всъщност е, това е, противоречи на универсалната услуга, която приехме. Е, пред доставчиците на универсални услуги е, трябва да разполагат със съответни рамкови условия. Днес е, можете да ги откриете чрез освобождаването на ДДС. Всъщност, това е един инструмент, който липсва в конкуренцията, т.е. тези, които имат привилегия по отношение на ДДС, да няма ДДС върху почтенските марки, те трябва да предлагат богата палитра от услуги, защото това също е част от универсалните услуги, универсалното обслужване. И е, е, всъщност тук става дума за level playing е, на европейски язик казано за почтенските услуги, за доставчиците на такива услуги, както и за трансграничните услуги. Ние искаме надзорните органи да се погрижат това да бъде гарантирано и искаме да е, укрепим усилията на комисията да упражни по-голям натиск върху националните компетентни органи, така че директивата да се прилага във всички държави членки. Искам да благодаря най-сърдечно, най-вече на докладчиците в Сянка за конструктивното сътрудничество. Малко сложно беше, защото от екипа, който преговаряше през 2007 година, останах само аз – е, успяхме обаче да се справим и се радвам на предстоящия дебат. Надявам се, че утре ще можем да изпратим силен сигнал за силна универсална услуга към нашите граждани. Благодаря. Председателят, благодаря господин Фербер. Давам думата на господин комисар Домбровски. Господин председател, почитаеми дами и господа, Искам да благодаря за вашия доклад по собствена инициатива и специално на докладчика господин Фербер и на господин Андесен и господин Бах. Почтенските услуги са много важен част от економиката през 2013 година. Над 500 милиона колета са изпратени в Европейският съюз. Но нещата, нещата се променят. Почти с 4% е намалял броя на писмата, които се изпращат. В Дания, например, 14% са по-малко, а в Италия е под 9, над 9%. Но замяна на това броят на колетите на, нараства много бързо. Трансграничната електронна търговия е един от стълбовете на общия пазар – затова е необходимо да имаме по-достъпни услуги за доставяне на колети през границата. Но преди това да кажа нещо друго. Както знаете, приехме нашия доклад за почтенските услуги в края на миналата година. Заключихме, че е необходимо внимателно наблюдение на пазара и публикуване на съответната статистика беше публикувана статистиката за 2014 година на сайта на комисията. Работим също така върху автоматизиране на процеса за набиране на данни, за да може те да бъдат публикувани по-бързо. Директивата за почтенските услуги изисква доставане и на писмата и колетите в рамките на 5 дни, освен при извънредни обстоятелства – но когато гражданите преминават към електронна форма на съобщение, броят на писмата намалява и тяхното ставане става, се увеличава цената му. А на цената на едно 20 грамово писмо се е увеличила за около 25% миналата година. Ние трябва да се приспособим към променящите се изисквания на европейските потребители – по-малко страни членки сега в момента а, включват доставянето на вестници в, в универсалната услуга. в много а, страни вече не се доставя почтата 6 дни в седмицата, доставя се само 5 дни. Необходимо обаче да се поддържа предоставянето на универсалната услуга – но тя трябва да бъде в рамките на това, което е необходимо и да не се изкривява конкуренцията. Проектът докладът признава основната роля на независимият регулатор – при прилагането на директивата за почтенските услуги. През 2010 година създадахме Европейска група регулатори за споделяне на най-добри практики и за консултиране на нуждаещите се. Прилагането на директивата трябва да се обърне особено внимание на доставката на колети. Сега да се върна към въпроса за колетите. Както знаете, предложението бе прието през май като част от пакет за подобряване на трансграничната електронна търговия. И то специално в времето, където пазарът и конкуренцията не са на ниво. Бе приета, бяха прияти мерки, като програмата за предоставяне на универсални услуги, информационна платформа и прочие. Регламента предлага действия в три ключови насоки. Първо, осигуряване на информация за всички фирми, които доставят колети. По този начин по-лесно ще се основат проблеми в пазара. Второ, по-прозрачна ценова политика на малките предприятия. И трето, необходимо е да няма дискриминация при достъпа на трети страни, които искат да участват в доставянето на универсални услуги. Тези предложения ще дадат а, възможност а, на гражданите да се възползват от доставянето на а, тази на пакет на, на колети дори в най-отдалечените краища на Европа. А, фирмите, които доставят а, колети, включително ние, които изграждат универсални услуги, ще имат полза от, тяхният, от по-големият брой колети, които се а, доставят. И накрая, искам накратко да спомена заетостта, тъй като този въпрос бе обсъждан тук, както бе отбелязано във вашето становище в комисията, комисията по заетост и социални въпроси. Страните членки са в правото си да определят работните условия, но трябва да се придържат към определени минимални стандарти. Благодаря за вашето внимание. и Очаквам плодотворен дебат по този въпрос. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на господин Бах. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Маркос Фербер за доклада. За мен три точки са важни. Първо, Колегата Фербер вече спомена, между другото, универсалната услуга, която трябва да се запази в настоящата си форма. Второ, ролята на националните регулатори, която трябва да бъде разширена. И трето, да има ефект върху заетостта. Този сектор търпи промени и разбира се, това се отразява на заетите в него. Е, класическите доставчици на услуги успяха да преквалифицират хората и постигнаха добри резултати. За съжаление установяваме, че в почтите се въвеждат нови договори, и има големи разлики в е, условията на труд, също така е, непълно работно време, договори при лоши условия, всички всичко това се увеличава. И в крайна сметка ние трябва да гарантираме заетите в този сектор да е, имат достойни условия за труд, да имат е, също така е, добро социално осигуряване. Трябва да подчертая също доброто сътрудничество с социалните партньори и че нарастващата конкуренция в бъдеще не трябва да става за сметка на работниците. Благодаря. Председателят госпожа Андерсон. Благодаря, господин председател. Приветствам този доклад от името на Съюзите и демократите. Благодаря на господин Фербер и на колеги от различни комисии, които положиха огромни усилия. Резултатът е добър. През последните години почтенските услуги в Европейския съюз се промениха заедно с бързото развитие на доставката на колетни пратки. Сега е удачен момент е, да направим оценка и да формулираме приоритетите си за в бъдеще. Хубаво е да отбележим веднага, че разглеждането на директивата за почнаките услуги потвърждава, че директ, директивата не предвижда приватизация на универсалните доставчици. Гражданите имат право на достъпни услуги за колетни пратки и тези права трябва да се защитят. Трябва да гарантираме дългосрочната устойчивост на задължението за универсална услуга, като се защитават минимални стандарти за доставка. Сегашните мерки предвиждат държавите членки да имат нужната гъвкавост в съответствие с конкретните географски особености, така че ви приветствам, е, ви призовавам да приветствате доклада. В доклада на парламента се казва, че конкуренцията в почтенския сектор трябва да отстоява правата на гражданите. Хубаво е да има повече избор за е, потребителите, но това не бива да води до подхода алакарт, особено по отношение на практиките за заетост и в доклада се отчита, че либерализацията доведе до значителна е, до значително различие между стандартите не бива да се допускат и незаконни практики. Европейски съюз и държавите членки трябва да работят заедно, за да защитят основните права на работещите, независимо от трудовоправния сектор. Докладът е посветен на презглеждането на директивата на започките услуги. Онлайн пазаруването е важен фактор. Докладът е положителен и призовавам всички да гласуват за него утре. Благодаря, казва председателят. Господин Ван Декамп има думата. Господин председател, благодаря. Аз също желая първо да благодаря на докладчика господин Фербер и на докладчиците в Сянка от Комисията по транспорт и туризъм за извършената от тях работа. Искам също да благодаря и на господин Домбровскис, комисаря, който отговаря за вътрешния пазар. Всъщност, вие е, него го заместихте и го направихте много професионално. Малко странно е, че в е, този цвят на цифровите технологии говорим все още за класически пощенски услуги. През е, последните месеци научих, че класическите пощенски услуги и общите услуги които предлагат пощите, са много важни за много хора в Европа. Става дума не само за възрастни хора, а също така става дума за хора в слабо населени райони, но всъщност всички хора биват обслуждани от почтите. И както посочи господин комисар, става дума за пакетните услуги и ние знаем, че с дигиталните технологии техният обем много нарасна. Аз, тъй като съм взел думата, искам да задам един въпрос. Можете ли да посочите колко доклада е предал вече парламента, доклади за изпълнение. Непрекъснато се изтъква пред нас е, огромните доклади по собствена инициатива, но в началото на този мандат ние се споразумяхме, че е, трябва да се концентрираме върху изпълнението на договорените правни актове. Имаше доклад на Ежи Бузек в тази сфера, но мисля, че не е направено твърде много. Така че много ви моля да се задълбочите по този въпрос. Госпожа Ела Сендър. Абсолютаменте информе, por lo muy Благодаря, господин председател. Господин Фарбър, ние също подкрепяме доклада. Комисията представя обаче един акт, с който не сме съвсем съгласни. Аз ви поздравявам за изготвения доклад, обаче ние четем този доклад в светлината на следващата тият регламенти. Господин Домбровски, аз днес искам да попитам дали ви е известно, че не се спазват е, сроковете за консултации в този бранш и че парламентът е изцяло изолиран. Може би има някаква причина за това и тя не е най-добрата. Естествено, ние не сме съгласни с е, равнопоставеността на почтенските услуги и пакетните услуги и роуминга. Телекомуникацията няма нищо общо с почтенските услуги и с доставянето на колетни пратки. На второ място искам ясно да подчертая, че при някои теми, в някои сфери, ще има фронтално, фронтален диалог с вас. Благодаря на господин Фербер за доклада, благодаря и за това, че сте взели предвид всички наши изменения, че сте ги приели. В крайна сметка, ние искаме да защитим универсалните пощенски услуги и заедостта. Госпожа Фасна благодаря, господин председател. Колеги, бих искал да благодаря на докладчика за продължителната и работа върху тази директива, от която работим от години. Аз искам да кажа, че постигаме общи заключения след толкова време, но всъщност едва ли ги постигаме, защото почтенските услуги засягат всичко в Обединеното кралство. Те започват още от Хери 8, това е първия Брексит. После се обединява почтенските услуги по цел, в цялото Обединеното кралство. В момента закон от 1911 година отива по-далеч от изискванията за универсална услуга. Гарантира се услуга с единни цени и освен това достъп на всички. Е, е, тоест, т.е. отговаря се на съвременните изисквания. За съжаление, е, поради заключенията по социалното измерение, аз едва ли ще подкрепя докладчика при гласуването утре. То не е защото не искаме да е, имаме е, подкрепа за възможността, по-скоро препратката на определен член. Едва през 2014 година, след продължителна битка, този регламент беше подкрепен и накрая, господин председател, ние живеем в свет, е, където много от нас работим онлайн и е, има е, 54 различни услуги. Трябва да имаме, е, че е, предприемачеството в тази област трябва да бъде насърчена. Аз е, не мога да подкрепя този доклад, докато параграф 48 не бъде оттеглен и се надявам това да стане до гласуването утре. Благодаря, господин председател. Е, господин Теличка има думата сега.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 Уважаеми господин председател, уважаеми си заместни председател на комисията, струва ми се, че нищо не се е променило толкова бързо през последните 25 години, отколкото сектора на комуникациите. Питам се, колко ли почти картички са били изпратени миналата година в сравнение с съобщения в WhatsApp или снимки в Facebook. Положението се промени кардинално. Погледнете първата директива от 1997 година. Тя ни се струва като напълно останала назад в историята. Погледнете е, че сегашната ни е директива от 2008 година. Очевидно е, че трябва да я преразгледаме. Радвам се, че колегата Фебер не се е ограничил само с директивата и разглежда не само това, което се случва в момента, но и това, което ни чака за в бъдеще. И това е правилният подход. Трябва да отговорим на исканията и на очакванията на потребителите. Трябва да сме в, в, в такт с тяхното темпо. За мен най-добрият начин да го постигнем е с един законна рамка, която да, да позволява предоставяне предоставянето на високо качествени универсални услуги с известна гъвкавост, независими национални власти, които да могат да наблюдават положението на пазара, да се гарантира равноправеност между компаниите, които отдавна вече са се наложени на пазара и новопоявяващите се предприятия, доставчиците на универсални услуги, както и по-малки предприятия, дори и МСП. Трябва също така да имаме е, яснота за възможностите на трансграничните почтенски услуги. Това е пътят напред, а не протекционизма, който се опасявам, че в момента е, характеризира отношението на редица държави членки. За мен, скъпи колеги, това не е краят, това е само началото и очакваме следващите предложения, за които, които спомена и заместник председателят на комисия. Става въпрос за услугите за колетни практики пратки. Очаквам ги с нетърпение и се надявам да се придържаме към основните принципи, заложени в доклада. Благодаря ви, господин Фебер, за доброто разбирателство. Много ви благодаря, господин Теличка. Думата има госпожа Конзадес Пеняс за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, има толкова много сектори, в които комисията, за които комисията положи усилия да ги либерализира. Целта е да се гарантира свободен достъп в рамките на Европейския съюз, да се създадат работни места, да се насърчи конкуренцията, но не е чудно, че в много другите сектори тези цели не са били постигнати. Намираме се в етап, в който мерките, дори напълно приложени на практика, не водят до добри резултати. Услугите са се влушили, оплакванията са се увеличили. И ам, освен това, почтенските услуги трябва да бъдат универсални и достъпни, но дори и този принцип не се спазва изцяло. Почтенските услуги или почтенските оператори биват задушавани от частни куриерски дружества. Има и географски а, дисбаланс, а, не се създават работни места в сектора, съкръщават се възнагражденията, влушават се условията на труд за хората, наети в този сектор. Институциите. А, председателя прекъсва оратора. Следващия оратор. Thank you. Е, е, е, председателката благодаря. Госпожа Еванс има думата. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на докладчика за този доклад. Е, е, искам да кажа, че ние правим предложение за изменения и зелените ще подкрепят доклада утре. Много е важно, както вече казаха колегите, да остане задължението за универсална услуга и е, те трябва да остане минимално изискване, но трябва да се даде възможност на държавите членки да бъдат гъвкави за да отговорят на вътрешните им потребности, за да сме сигурни, че тази услуга ще бъде устойчива. Почтенските услуги са най-ценените публични услуги. Е, те са се променили и развили значително през последните години и станаха все по-цифрови. Аз знам от собствения си избирателен район в е, Уелс е, колко е важно да няма дискриминация срещу хората, които живеят в селски или планински райони, спрямо хората, които живеят в по-малки малки или по-големи градове. Трябва да има еднаква услуга за всички. В доклада се посочва значението на приличните трудови е, условия за заплатите за всички почтенски работници, е, за да има по-голяма сигурност и на водачите е, на средствата. Освен това, трябва да има защита на потребителите, особено при трансгранични услуги. И трябва да бъдат на достъпни цени, да има достъп до тези услуги за всички всички. Това трябва да бъде основен принцип за всички наши услуги. Благодаря ги. Председателката благодаря. Господин Доли има думата сега. Много ви благодаря. Не, напред. Бих искал да поздравя господин Фебер за неговата работа. Тя наистина е много качествена, много добре обоснована. И той също така с голяма готовност прие включи нашите изменения. А по същество, да, вярно е, че електронната търговия все повече се разпространява, но пък няма как да се постигне, да се гарантира успехът на този вид а, а, услуги без класическите почнаски услуги. Ето защо трябва да се гарантира предоставянето на почтските услуги и в по-малко населените региони, и в най-отдалечените региони. Зато трябва да проявим и необходимата гъвкавост. Затова се радвам, че в документа се вземат предвид местните особености, както и дългосрочната устойчивост, която е от ключово значение за държавите членки. Що се отнася до националните услуги и до трансграничните услуги също трябва да бъдат взети предвид. Имаме нужда от прозрачни и достъпни цени на услугите. Все още има много проблеми с прекалено високи цени на някои от услугите. Трябва също така да обмислим и възможността за използване на новите технологии. Една от възможностите е използването на безпилотни летателни средства, които ако са правилни изчисленията, ще бъде много ефикасен начин за осигуряване на тези услуги. Много благодаря. Думата има госпожа Демонте за една минута. Благодаря, госпожо председател. Правото да се получава и да се предава информация е много важен елемент от европейските политики. Универсалните услуги трябва да се предоставят с високо качество отново, особено когато става въпрос за събирането и разпределянето на пратките услугите са е, много важни в тази област за социалното сближаване. Необходимо е да гарантираме адекватна възможност за проява на гъвковост при определени условия и да има адаптиране към новите условия и към новите развития на пазара. Универсалните услуги трябва да бъдат запазени в името на обществения интерес. Те са много важни. Важни си в контекста на стратегическите цифрови технологии. Трябва да има баланс между гъвкавостта и правото да се предоставя информация. Благодаря. Господин Златовски. Благодаря, госпожо председател. По пазара на почтенските услуги ние наблюдаваме промени. Някои основни услуги повече не са необходими, но този процес не означава, че почтенските услуги не трябва да бъдат съхранени и то дългосрочно. В момента ние трябва да обсъдим какви услуги точно да бъдат оказвани някой от операторите може би не участват на този пазар, защото за тях има допълнителни разходи. Но развитието на единния цифров пазар предполага, че доставката на пакети предполага регламентиране е, благодарение на което да бъде намалена себестоиността на услугата и нови оператори да могат да се появят на пазара. С други думи, важно е да има свободен достъп до информация е, като себестойност, цена на услугата и възможност за оказване на тази услуга. Председателката, давам думата на господин Колнен. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на докладчика. Съгласна съм с а, виждането, че трябва да се осигуряват почтенски услуги на всички граждани на Европейския съюз под формата на универсални услуги. Смятам, че трябва да има по-ясно определение на универсалните услуги и че трябва да се направи оценка на този вид услуги въз основа на минимални европейски норми. Темата се обсъжда и в Финландия. И аз съм убедена, че ниската гъстота на населението в даден регион не е основание да не се предоставя почтенска услуга. Важно е също така почтите услуги да бъдат достъпни като цена и надежни, и то из цяла Европа. Трябва да разгледаме на трябва да гледаме на правителство и от гледна точка на намирането на решение, а не като на проблем. Те не са някакво бреме, а играят съществена роля за функционирането на обществото. А служителите в сектора също са много важна стожа на обществото и трябва да оценяваме техният труд. Благодаря ви. Думата има господин Дофма за минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че в своя доклад отразява важността на универсалните услуги. Пощенските услуги са част от жизнения стандарт. Услугите са много важни за хората не само в селата, но и във всички региони, дори и там, където има малко жители трябва много внимателно да се подхожа към този сектор. Искам да припомня, че Италия предвижда разпоредби, съгласно които 20% населението могат да бъдат лишени от универсалните услуги. В моя регион има 116 общини и само няколко общини се ползват от универсалните услуги и а, какво се прави, когато хората а, трябва да получат а, някакви колети или почтенски пакети. Проблем е и за вестниците, е, и за тяхната доставка. Е, трябва много внимателно да се подхожда към универсалните услуги, почтенските ам, служби трябва да предоставят тези услуги. Почтенските услуги са от обществен интерес и трябва да останат такива. Благодаря ви, господин Ерсбен. Господин Либерацки, е, благодаря, госпожо председател. Бих искал да се върна към това, което вече се каза. Почтенските услуги реално са публична услуга. Без достъп до почтенски услуги, определена група от населението е изключено. Това е нещо, което ние искаме да не допуснем. Нека да си припомним, е, че е, ние искаме да има географски економически и социален достъп до почтенските услуги. С други думи, трябва да си има предвид, че разходите е, или поне част от тези разходи е, трябва да бъдат поети, но това върви ръка за ръка с изисквания за качество. Не трябва да се страхуваме от дива конкуренция. В Польша ние въведохме по-ефтини почтенски услуги, но е, полските съдилища предоставят предоставяха информация дори в магазините за плодове и зеленчуци. Резултатите бяха ужасни. Те се опитаха по този начин да спестят пари. Искам да кажа, че много е важно да има добри условия за труда на, на лицата. Председателката, благодаря ви. Госпожа Герлинг има думата за минута. Благодаря ви, госпожо председател. Представлявам един много селски район и част от този район в Корнуел хората живеят в толкова големи ограничения, че като че своето население половин милион се квалифицира за а, финансиране в най-голяма степен страна на Европейския съюз. Това е отдалечен регион с много ниска гъстота на населението и а, гарантирането на универсални услуги за този регион са много важни. Радвам се, че има такова предложение на европейско равнище, но нека да се замислим колко са големи трудности, предизвикани от това задължение. Доставчиците на пощенски услуги трябва да бъдат гъвкави организации, които да могат да се приспособяват към променящите се обстоятелства, увеличаването или намаляването на търсенето. Те не бива да бъдат обременявани допълнително от регулаторните изисквания. Така че нека да защитим услугите за моите господаватели в Корнел и да отхвърлим доклада, защото доклад одита изисква по-рестриктивни трудови договори и други ограничаващи практики. Благодаря ви. Думата има... Госпожа Роза Туния няма, така че продължаваме нататък. Давам думата. Ще ти дам думата, всъщност, ако се появи по-късно в залата. Сега думата има госпожа Штайнбук. Благодаря ви. Е, става въпрос за доволни клиенти, тук е, за конкурентоспособност. За да имаме доволни клиенти, обаче има нужда от е, служители, които да работят при добри условия. Становището от Комисията по заетостта беше прието с голямо мнозинство. Там изложихме нашата позиция. Благодаря на Комисията по транспорта, че е взела предвид социалното измерение в доклада. Многократно а, става ясно, че конкурентоспособността да се постига на гърба на трудещите се в сектора. Виждаме, че много самонаети лица, дори ем, и в, и, е, в подиспълнителски фирми е, работят при неизгодни условия. Трябва да има е, добри, е, добри спогодби за партньорство и добри условия на труд. Благодаря ви. Госпожа Житянска. Благодаря, господин председателю. Благодарение на електронната комуникация, броят на писмата постоянно намалява. Но двеста 200 хиляди писма на година се изпращат все още. Пощите не губят своето значение електронната търг... защото електронната търговия се разраства. Цените в Словакия са над средните за Европейския съюз, сравними с тези в Швейцария в Швеция и Германия, затова при нас цените не трябва да се покачват допълнително. Обръщам призив към всички оператори и ам, да а, създадат и а, възможност а, за достъп а, на, до всички места за м, почтенските служители utolsó szóra megérkezett. Тях да кажа, че не виждам госпожа да Мария, обаче я виждам в последния момент. Имате думата, заповядайте. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι ταχυδρομικές... Благодаря, госпожо председател. Пощенските услуги представляват е, отрасъл, който търпи активно развитие тези услуги са много важни. Много често държавите членки доказват, че макар и да има економии, публичните услуги продължават да бъдат рентабилни. Мисля, че е важно да учитаме потребностите на гражданите, т.е. трябва да има конвергенция между почтенските услуги в различните държави членки това не означава, че държавите членки трябва да се съобразят с предложенията на Европейската комисия. Мисля, че гражданите могат да преценят качеството на почтенските услуги в страната си е, чрез мрежа на европейски граждани. Но качеството на почтенските услуги се оценява с, срока за доставка и това е напълно осъществимо. Е, председателката, така стигаме до края на дискусията. Госпожа Тун не се върна в залата. Давам думата на господин Добровски за Европейската комисия. Имате думата. Uh, Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейски парламент, с интерес и слушах гледните точки, представени в рамките на този дебат. Те показаха, че всички искаме да запазим надежни, достъпни и качествени почтенски услуги цяла Европа. Почитахме и колко важна е ролята на доставчиците на универсални услуги в Европа. Беше отбелязан и факта, че пазара на почтените услуги много бързо се развива в Европейския съюз и Европейската комисия отблизо следи тези развития. Радвам се, че като цяло Европейският парламент е съгласен, че има нужда от гъвкавост в изискването за предоставяне на универсална услуга, заложена в директивата за почтените услуги. Радвам се също така, че са съгласни за нуждата от по-гъвкави и по-качествени трансгранични колетни услуги. По някои конкретни въпроси, които бяха повдигнати, бих искал да подчертая следното. Европейската комисия изслуша бедната точка на Европейския парламент след приемането на пътната карта през 2013 година. Предложението за регламента за трансгранични колетни бар пратки беше одобрено през май 2016 година като част от пакета за мерки за единният цифров пазар с цел подобряване на електронната търговия. Целта не е за регулиране на цените, както беше по отношение на роминга, така че не трябва да се правят паралели тук, но трябва да работим по колетните практики и почтенските услуги, защото и двата вида услуги се ползват в контекста на електронната търговия. Вече обсъждаме регламента с представителите на съвета и с нетърпение очаквам подващата ни работа с Европейския парламент по темата. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря ви. Сега давам думата на докладчика господин Фебер. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Първо искам да благодаря на всички, които взеха участие в дебата. Стана ясно, че е, беше, че е важно като цяло да се занимаваме с почтенските услуги. През 2013 година трябваше всички разпоредби да бъдат транспонирани в националното законодателство, за да бъде а, приведена директивата в, в действие. И за това и ние докладът, който го изготвяме, се отнася точно до прилагането на директивата. Щях много да се е, радвам и е, тези колеги, които не подкрепиха е, доклада, да се бяха присъединили към нас на, различен, на различно мнение сме и дори когато има разнопосочни мнения, трябва да се види как точно ще се гласува, дори в рамките на собствената политическа група. функционира и този подход за втори оператор паралелно с почтенските служби, който да обслужва планинските и далечените региони. В някои региони обаче това не функционира. Моля и комисиите, моля и комисията да вземе това предвид и да се погрижи за това регулаторните органи да упражняват контрол върху изпълнението. Традиционните почтенски оператори, някои от тях се опитват да се противставят на директивата и най-вече, що се отнася до а, цените за трансграничните пратки. Трябва трябва да кажа, че писмото, което изпратих до Брюксел, не струва колкото писмото, което пращам в родината си. Явно нещо а, куца и ще се радвам, ако отново стигнем до а, еднакви тарифи в целия Европейски съюз. Благодаря ви. Благодаря. А, този дебат приключи. Утре ще се гласува. Сега